скъпи Жан. Доброто на всички. Както вече казахме по време на първия обмен на мнения, ние подкрепяме основното понятие Investing First и Макар и да признаваме факта, че инвестициите се подобряват през последните години, все още не сме попълнили празнотата от инвестиции. Дори възникват нови потребности предвид е, модернизацията на нашата економика, специфични въпроси, така че недостига на инвестиции не е само наследство от миналото, но и за бъдеще ще има е, такъв недостиг. Ето защо ние предлагаме нов цикъл от инструменти за подкрепа на инвестициите. И макар и да подкрепяме е, основните елементи в е, бъдещето, е, именно централизиране чрез EU Investing, а именно подкрепа на единна рамка, която ще се очертае от съществуващите в момента програми. По този начин ще има по-ефективно управление на наличните финансови средства, но и ще се улесни е, достъпа до тези програми от бенефициентите. Остава въпроса за качеството, е, за количеството. Ще го оставя на моя приятел Хосе Мануел. Ние споделяме мнението, че е добре инвестициите да бъдат открити към е, други партньори, като например ABND. По време на предходните преговори ние подкрепяхме такава идея, но ние въвеждаме сега радикални промени, а именно по-ясно определение на 75% за европейска гаранция по европейските партньори по групата UIP. А също така се изяснява и че е, вноската от е, е, други партньори ще увеличи техния капацитет. Разширяваме и обхвата на участниците. Не, не твърдим, че само големите ще бъдат избираеми. Искаме да има значително подобрение към този подход, но не променяме е, основните елементи. Ние имаме по-радикални промени е, по проектите и по съответния екип но е, стигаме до заключението, че за момента е по-добре е, те да не съществуват, е, по-добре участващите партньори да очакват в оценката. Но при съвместната методология и обхвата, определен от комисията, чрез делегирани актове. Е, в нашите изменения е, подобрихме отчетността към Европейския парламент и създадохме инициативен комитет. В него са партньорите, Европейската комисия и партньорите. По този начин се очертават е, главните насноки, но е, бих искал да кажа, е, че е, няма значителен промяна спрямо предишния инициативен комитет. А, а комитета, който е съветник, е по-скоро общото събрание, докато инициативният комитет е изпълнителният орган. В комитета по инвестициите променихме системата за гласуване ние не искаме да има противоречие спрямо необходимостта, която възниква при обединението на различни програми. Вие знаете, че е, имаше спор по партньорите. Според нас е възможно тази възможност, но тази просто допълнителна възможност за държавите членки, която може да се използва и за сливане на програми от кохезионния фонд. Може да има по-ефективно управление от е, съответните части от Кохезионния фонд. Ние очакваме държавите членки да допринесат и да прилагат едни и същи разпоредби, стига да не се предвижда това, което вече е предвидено по ЕФСА за платформите. Европейската гаранция трябва да бъде свързана с риска по съответната операция, и трябва да е възможно, както е възможно в новата програма, специфични концесии, стимулиране за тях, особено когато имаме предвид условията на финансовия пазар или при оценка на осъществими проекти, когато трябва да попълним специфични празнини и е, Имаме предвид и опита ни от асиметричните шокове. И не на последно място искам да определя значението е, за трансгранична социална и екологична устойчивост. В проекто доклада се разширяват критериите за е, избора на проекти и за съответните проекти. Очакваме вашите коментари, както и евентуални изменения. Благодаря. Добре, Presidente. Como todos sabemos, o InvestEU substitui. Tem neste momento. Трябва да имаме предвид наличните финансови инструменти. Принципът е, че имаме съгласие изразено в пленарна зала за следващата многогодишна финансова рамка там не трябва да има намаление на е, настоящите суми. Няма никакъв смисъл европейската гаранция за финансовите инструменти да се намалява. Ако погледнем настоящ набор от финансови инструменти и е, предложението на Европейската комисия по тези инструменти, е, Инвест EU е, до между 2022 и 2007 година трябва да видим съкръщенията. Не по този доклад. В доклада за многогодишната финансова рамка а, имаше изменения за засилване на гаранционния фонд, така че можем да постигнем същото ниво през 2027, както за финансовия период, за предходния финансов период – Предвид ситуацията, ние не искаме нищо повече, а просто е, същото ниво на гаранции за тези финансови инструменти, които заместват всички предишни. Естествено, и Invest EU като финансов инструмент трябва да бъде в духа на европейската политика и споразуменията, които сме подписали в частност е, Парижкото споразумение и всички ангажименти, които сме поели, е, целите за развитие на хилядолетието и изобщо е, всички ангажименти, които сме поели, всички споразумения, които сме подписали, трябва да бъдат спазени особено когато приемаме проекти по InvestEU. Ние не заместваме политиката по сближаване никога, но трябва да допринесем за е, социалното и териториалното сближение. Трябва да се опитаме да създадем териториален баланс на инвестициите, е, е, след като направим предложение за силване на борда от съветници, да включим по-малки проекти, необходимостите на отделните региони. Ние искаме да обърнем специално внимание на малките средни предприятия, на стартиращите предприятия и е, това се вижда ясно в измененията, които предлагаме. Ние сменя, смятаме, че е, консултативния е, съвет може да бъде разделен на консултативен комитет за държавите членки или е, друг за финансовите институции. Можем да се съберем около една и съща маса, е, нещо, което да постигнем тук, да можем да обединим, е, да седнат на една и съща маса държавите членки, националните банки, финансовите институции и бенефициарите на място – които да помогнат при създаването на нови финансови инструменти. Да се засили ролята на економически и социалния комитет. Той ще може да посочва бенефициери или просто да ги включи в процеса на работа т.е. по-широко участие от страна на бенефициерите. Засилва се и ролята на парламента. Той е представен в инициативния комитет, но също така се засилва и ролята на парламента в контрола, изпълнението на отчетността да може парламент да се произнася по главните насоки в инвестициите, вместо комисията сама да взима решения. Аз съм за 5% квота за държавите членки доброволно но сега виждаме, че има а, известни, известно несъгласие от страна на Комитета на регионите. А, съгласен съм с критиките по прозрачността на Фонда за сближаване и Connecting Europe. Тоест, максимум 5% за държавите членки, като финансирането трябва като тези 5% служат за гаранции за проекти, които държавите членки ще изберат без никакво съфинансиране. И е, това ще помогне на държавите членки, е, където развиването на финансови инструменти е по-слабо. Е, в такива държави, тези държави членки ще имат по-труден достъп до финансиране, защото те няма да имат достъп до статута тро, тройно А. Този механизъм InvestEU с европейски средства ще се отнася за държавите, които имат съответни нужди. По този начин се постига териториален баланс, помага се на определени държави членки, има добавена стойност. Надявам се, че а, инструмента ще се приеме, че Комисията по регионално развитие ще вземе участие в нашата работа. Благодаря, Хосе Мануел. Сега да... Благодаря. Сега съдокладчиците разполагат с две минути. Първи. Господин Карас. След това. Е, Благодаря. За съжаление, господин Карас е болен и иска да, но иска да благодари на докладчиците в Сянка за този е, проекто доклад, който е изключително балансиран и ще бъде основата на нашата работа през следващите седмици. Искаме да създадем е, един наръчник с правила, който да включва финансовите инструменти за по-голяма ефективност, за по-добър достъп, по-малка бюрокрация и по-малко застъпване – съдокладчиците се опитват да подобрят предложението на комисията, като се включат допълнителни правила, като инвестиционни платформи, като основна част от възможността за директен достъп до гаранциите на Европейския съюз, по-добри дефиниции на условност, операции, пазарни грешки, оптимални инвестиции, подобрения в структурата на управление, борда за управление и изключително независим инвестиционен комитет. Също така подобряване на достъпа до инвестиционния фонд. Така ще се гарантира ефективно сътрудничество с партньорите и гарантиране на по-добър достъп за малки проекти и стартъпи. Също така се подкрепя това, че трябва да има поне 75%, трябва да бъдат прехвърлени към Европейската банка, така че да се подкрепят европейските политики. InvestEU се базира на пазарен подход, като се включва и оценка на риски метод за това. В разпоредбите в член 2 се залагат качествени мерки. По този начин това няма да се отрази на риск от ефективност и пълнота. Благодаря. Благодаря, господин Рик. Пожелайте бързо здраве на колегата Карас от нас. И сега давам думата на другият докладчик. Благодаря, господин председател. Пет точки. Най-напред съм съгласен с това, което каза колегата Фернандес да, наистина трябва да се запази същото равнище на гаранция, така както е по-настояще. Трябва да се вземе под внимание също това и този трансфер от 5%. Аз разбирам. Това е един щекотлив проблем. Може би ще трябва да го разгледаме с колегите от Комисията по регионалните дела. Това са само 5% наистина, но това ще бъде поискане също и от страна на държавите членки. Но аз имам един въпрос, който е свързан с принципа. Ако има пари за използване за най-необлагодетелствените региони, това означава, че имаме нужда от конкретни проекти, които могат да бъдат финансирани единствено чрез тези финансови инструменти. А тук имаме трансфер на фондове, който цели да реши някои проблеми с а, пазара, но това някак си променя идеята на самата идея на инструмента. Но както казах, най-просто ще бъде да говорим с колегите от комисията Режи и ще видим дали може да запазим тази идея с съответните предпазни мерки. И третото, ясно е, че трябва да се работи с фонда от FSI1, FSI2, но може би е, има някои съмнения по отношение на някои проекти, дали трябва да се използва този механизъм, да бъдат финансирани тези проекти, пък и не може да конкурираме и други банки, които също помагат. Това трябва да бъде плюс, не трябва да бъде за да заменя тези банки. Сега, за управлението, да разбирам защо е, беше отстранен този проект. Продължавам да имам тези съмнения, що се отнася до конфликта на интереси, но трябва да гарантираме, че тук не губим един орган за контрол на проектите. И накрая трябва да видим и другите елементи. Сега Сандер Юнес. We saw the release of the Purchasing Managers Index, the PMI, uh, which uh, clearly shows that, we, that the European economy is slowing. Да, индексите показват, че европейската економика забавя развитието си. Може би това няма да бъде много добре за колегите от Европейска централна банка. Трябва да, заси, да подобрим инвестиционния климат и да направим повече. Така че ние приветстваме това предложение. Нека да подобрим инвестиционния климат. Може би има прекалено много законодателни бариери. Ставките може би са прекалено ниски. В банковия сектор има още много проблеми. Нека да следим за структурните реформи, но също така как можем да комбинираме възможностите за инвестиции в един инструмент. Когато погледна предложението на комисията, има смисъл да се опростяват финансовите инструменти, т.е. да се съберат тези 14 финансови инструмента. Това трябва да стане бързо, защото е необходимо за процеса. Но като чета предложението на комисията, се появяват и въпроси, най-вече във връзка с Европейската инвестиционна банка. Може би не, тря... не е трябвало да се работи заедно с банката при създаването на това предложение – Необходимо, си, необ, необходимо ни е, така да се каже, примирие между тези две институции, така че да има ясно разделение на задачите и ясни отговорности. А сега за управлението на проектите. Мисля, че все още е твърде сложно, може би защото комисията иска да изгради банкова експертиза, Предложението на докладчиците отива повече в посока, която според нас е по-разумна. Т.е. да има разлика, да е ясно кой какво трябва да прави и проектните екипи да не се изправят пред китайска стена. И последна точка, защото ми стича времето, искам да подчертая ролята на националните банки за подпомагане която ще бъде изключително важна и ще помогне за успеха. Благодаря. Бен Корел има думата сега. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчиците за тяхната страхотна работа. По принцип е безспорно, че това е стъпка в правилната посока, т.е. че се опитваме да хармонизираме различни програми, така че да се намали административната тежест и това да, е, се да гарантира повече прозрачност за потребителите. Но аз съм на друго мнение от това, което чухме до сега. Аз не мисля, че в момента можем да кажем, че е, програмата ще бъде успешна. Нямаме обаче надежни данни – най-вече когато става въпрос за условността. Мисля, че това изобщо не е доказано, че тази програма е успешна. Не може целта да бъде само да се изразходват повече средства. Винаги сме казвали, че трябва да има добавена стойност, което в противен случай не би съществувало и което да бъде устойчиво, разбира се. А това не е доказано и в случай на съмнение няма да може да се докаже. Говорим за неща, които искаме да имаме, но ги нямаме. Освен това, трябва да сме наясно, че всички финансови инструменти са точно това, което казва името им финансови инструменти. Тоест, финансират се програми, което означава получаване на кредити. Може да си говорим колкото искаме, че това са страхотни наименования, но се опасявам, че тук ще видим същото като преди 10 години. И тогава имаше финансови инструменти, които почти никой не разбираше и те доведоха до банкова криза и а, до проблеми в економиката. Разбира се, тази програма няма да навреди на економиката, но е част от онова, за което твърдя, че може да бъде упростено. Има достатъчно банки на свободния пазар, имаме национални банки за подпомагане. И защо сега трябва всичко да бъде толкова сложно? Много по-разумно ще бъде, ако Европейски съюз се концентрира върху кохезионната политика. Аз мисля, че трябва да стимулираме не толкова развити региони. Това е солидарността, която трябва да покажем, а не да изпълняваме някакви програми, за които в крайна сметка никой не знае какво означават. Господин Тремоса. Благодаря, господин председател. Колеги, имаме по две минути. Съгласен съм с казаното до сега. Мисля, че е време да затвърдим гаранциите, за това как европейското финансиране ще подпомогне бенефициерите. Така че няко, някои държави членки използват тези средства и правят нормалния си бизнес, а пък всъщност тези финансови средства трябва да достигнат до току-що стартиращи малки и средни предприятия. Нали? Това е целта. А не да се върнат джобовете на олигарсите, така че те да си продължат с обичайния бизнес. В Испания парите от ЕС последния период се озоваха в проекта Кастор – във връзка с земетресението в средиземноморските райони на Испания. Мисля, че това трябва да избягваме. Не знам как трябва да ревизираме управлението на тези проекти, каква е идеята на комисията, но трябва да се намали възможността финансовите средства да се разпределят по същия капиталов начин и така, че да има растеж на европейско ниво. И накрая ще кажа, че ние не вярваме в големия трансферен съюз, т.е. Европейския съюз да се превърне в една система за разпространение. Трябва да хармонизираме най-добрите практики и държавите членки да гарантират, че парите отиват където трябва. Нека да възстановим това. Това ще е най-доброто, което може да направим. Мерси. Мерси. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на Мануел и Роберто за невероятната работа. Вчера в срещата на докачите в Сянка ни се обеща една картина, как те си представят управленската структура. Мисля, че е, това е много полезно и това вече беше обсъдено. мисля, че ще има доста спорове около структурата на управление, така ще е хубаво ще е да имаме една цялостна картина. Устойчивостта сега. Искаме да видим стабилност, климат, подобрение и приложение за всички политики. Това повдига нов въпрос. Как ще се доказва това? Защото можем да създадем нещо много бюрократично в тази връзка, но не ни е нужно. Как ще се доказва това по един лесен начин и като част от цялата програма, от управленската структура? Възможността за доброволно използване на Кохезионния фонд в InvestEU дали ще бъдат финансови средства, трансфери. Това е много интересно, и екипа на Редио Талде каза нещо различно на нашите заседания, а ние ще се опитаме да защитим нашите докладчици. Два въпроса. Има ли причина да се да се предпочита дефиницията, която е включена в тази програма, защото имаме много неща, които са включени в това досие и понякога на мен ми е трудно да дефинирам какво е култура и какво е креативност. Ако не дадем определение, е, не знам дали ще постигнем необходимата цел. И един последен коментар. Управленския комитет и консултативния комитет. Те оперативни ли ще бъдат или няма да бъдат оперативни? Мерси. Благодаря. Сега думата има Звен Жиголд. Ала? Не е тук. Жорди Соли. Благодаря, господин председател. Колег е, Свен. Ще говоря от името на колегата Свен Гиголд, който е болен. Подкрепяме идеята да е, съберем е, множество финансови инструменти под един знаменател, които вече съществуват но нашата работа ще бъде да гарантираме, че инвестициите, подкрепени от този инструмент, са най-подходящите за устойчиво и балансирано развитие в Европейския съюз. Тази връзка, основната цел, която ще искаме да постигнем с нашите изменения, е да гарантираме, че ще е, изпълним целите на Европейския съюз и международните цели за развитие. Всички е, политики е, трябва да се подчиняват на доказване на устойчиво развитие, така че да се минимизира влиянието върху околната среда и да се максимизират ефектите върху климата, вземайки предвид социалното измерение – това трябва да стане чрез делегиран акт, като се вземат предвид критериите в регламента и рамката за улесняване на инвестициите, коя от тези дейности е екологично устойчива и служи за изпълнение на целите за климата. В комисията ИТРЕ беше казано, че трябва да се създаде допълнителна програма, във връзка с инвестиционни платформи и схеми за възстановяване на данъци при ремонт на сгради и реновиране на сгради. Ние смятаме, и аз вече споменах тази идея вчера, е необходимо да се изготви списък в рамките на InvestEU. Смятам, че е важно да се засилят допълнителните разпоредби и предлагаме нови членове в тази връзка. И накрая сме предложили повишаване на изискванията за прозрачност и отчетност на управленската структура – така че да се постигнат по-добри резултати. Благодаря, господин Сале. Ще поздравите с Жигод. Господин Димитриус Пападиполис, две минути, моля. Тишо. Благодаря. Искам и да благодаря и на двамата съдокладчици. Текстът за Invest EU е добра основа за водения диалог. Като цяло, това е допълнение на плана Юнкер, който до сега имахме. И тази нова структура трябва да запълни инвестиционните пропуски в Европейския съюз. трябва да се балансират неравенствата между държавите членки и отделните региони в тях. Също така трябва да разглеждаме връзката с кохезионната политика с оглед на по-ефикасно премахване на различията между регионите. Има региони с много инвестиции, но има и други, в които бедността е много висока. Да, целите наистина са амбициозни и те трябва да бъдат обвързани с многогодишната финансова рамка, която все още не е прията. Искаме е, е, устойчива екологична инфраструктура, е, увеличаване дела на жените на пазара на труда, засилване на социалните елементи, повече средства за младите хора, ефикасни транспортни средства – и най-вече в сферата на иновациите е, трябва да мислим повече за екологичните аспекти. Мисля, че трябва да обсъдим как да бъде, по-добре да бъдат отвързани националните банки за подпомагане и развитие. А що се отнася до предвидените в тази програма прозорци, мисля, че те, тяхната роля трябва да бъде засилена. Смятам, че това е много важно. Този консултативен комитет също трябва да заработи. Има държави, които преминаха през много сериозна криза и те се нуждаят от помощта на този консултативен комитет. Мисля, че в сътрудничество с докладчиците и докладчиците в Сянка ще продължим работата по този текст. Марко Марко си. Говоря от името на ЕНЕ. Аз от името на докладчика, всяка, който не може да бъде тук по тази програма. Гледаме с интерес на това, което са целите. Защото, разбира се, дефицита в е, инвестициите в цяла Европа. Съществува такова нещо и знаем, видяхме, че последните 8 години след кризата инвестициите е, на капитали и в инфраструктури върват надолу. Съществуват много сериозни съмнения относно възможността този инструмент да има, е, да бъде ефикасен без да създава шок в инвестициите. И през годините европейските институции многократно са правили опити да насърчават инвестициите, особено в инфраструктурите с различни инструменти. От 2011 с сътрудничеството с Европейската банка в е, рамките на един сериозен проект. Това беше първа, първи опит да се използва финансовото инженерство, за да се насърчават инвестиции в големи инфраструктури, транснационални структури. И проследихме този план Юнкер и днес се опитваме да включим в, баланс, в баланса инструмент с, такъв, с такова измерение, с такова значение. И ясно е, че за да може да работи този инструмент, ще трябва да бъде колкото може по-прост. Както по отношение на преминаване от фазата до из... от избирането на проектите до изпълнението, така що се отнася и до условията за действие на гаранцията. И тук използваните критерии трябва да бъдат приемливи критерии на пазара, както и да бъдат приемливи за операторите, които ще всъщност използват тези инвестиции. Без тези две характеристики, лично ми се струва, че ще бъде трудно да получим някакъв добър ефект от инвестициите, от които се нуждаем във всички страни в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. И така, освен докладците, всяка има някой, който да иска да се изкаже. Имате думата за една минута. Всеки един. Buenos días. <clears throat> Aprovechando que está presente la comisión en esta reunión. Добър ден, възползвам се от присъствието на представител на комисията тази сутрин, за да призова към а, едно разсъждение, което а, в плана Юнкер ФС беше създаден. Този, да, целта беше ясна. Ставаше дума да се компенсира намаляването на частните инвестиции и да се стимулира растежа в Европейския съюз. Докато днес ние имаме нещо като Европейска банка за инвестиции номер 2 която ще бъде като лост за стимулиране на бюджета на държавите членки, като се използва тази нова инвестиционна банка. Това е нещо като двоен бюджет, допълнителен бюджет, за да може да се използва в случай, че многогодишната финансова рамка да не е толкова добра, колкото предишната. Дали ще постигнем всъщност този антицикличен профил? Благодаря. Две минути комисията, ако иска да се изкаже. Uh, благодаря. Благодаря за това, че предоставяте думата на Европейската комисия. Няколко думи от наше име. Първо искам да благодаря на двамата съдокладчици за чудесната работа по доклада. Той е, всъщност вярва на предложението на комисията, необходимостта от подкрепа на инвестициите. Като цяло пропаста се намалява в инвестициите, но все пак трябва да се занимаем с този въпрос трябва да постигнем баланс между исканията на държавите членки и политическите инициативи за инвестиции. Важно е както казва парламента, да се засили прозрачността и отчетността. Приветствам съсредоточаването върху устойчивостта, екологията и социалното сближаване. Това не е само въпрос на финансови инструменти, трябва да има подкрепа и от страна на държавите членки. Трябва да имаме предвид и допълняемостта. Ние приветстваме дискусията с парламента по този въпрос – Разбира се, има области, по които искаме да и има по- близка дискусия с парламента. Управлението, е, как се осъществява управлението и очертанията на така наречения съвет на държавите членки. А, да, е, особеностите на този департамент на държавите членки. И така, в заключение ще дадем думата на двамата ни съдокладчици по 4 минути всеки един. Хосе Манюел ще започне. Решавайте, защото времето тече. Окей, okay, I, I can, uh, euh, Ще говоря на португалски. <laughs> Non, c'est bien. Une bonne langue. Bon, Хубав език. Do compartimento para os Estados-membros. Първо, този отдел на държавите членки, за който става въпрос. Е, разбирам, че тук има резерви, но ако трябва да от, да няма възможност държавите членки да го използват, тогава трябва да имаме предложението от гаранция от 5%. Ние вредим на страните, които са в по-слаба ситуация при е, достъпа до финансови пазари и политиката по сближаване. С други думи, ние защитаваме политиката по сближаване и ще има по-добър е, резултат за държавите членки. Вижте Португалия като пример. Там е, политиката по сближаване финансира всичко. Е, инфраструктури в Португалия, социални институции. Те са задлъжняли и се обръщат към банките за средства за изграждане на инфраструктура – а, така че тук се предвижда възможност за създаване на известна допълняемост. Предвиждаме нещо допълнително. В предложението на комисията се съдържа нещо, с което аз съм съгласен. Когато се предложи споразумение за партньорство, трябва да се каже е, кои проекти ще се финансират по тези 5%, на държавите членки. Е, разбирам логиката, е, но ако има закъснение след подписването на споразумението за партньорство, кога държава членка, която иска да използва такъв прозорец, ще може да го използва при условие, че не го е направила в началото. С други думи, трябва да преразгледаме е, програмирането в споразумението за партньорство. Ако има държави членки, които не искат да използват този процент от гарационния фонд, а по-късно по същата многогодишна финансова рамка може да реши, че иска да ги ползва. Примерно в Португалия 5% от е, финансовите ресурси ще могат да бъдат финансирани за повече от 50 милиона, повече отколкото се съдържа в политиката по сближаване. Знаем, че тази политика има граници и ако искаме да има е, инфраструктурни проекти социална политика в частност, може да има синергия между основни проекти за държавите членки и тогава тези проекти ще станат осъществими. Защо да, защо да не предоставим такава възможност? Чух какво казаха колегите тези сутрин. Съгласен съм, че е, трябва да засилим цифровата економика. Имаме намерения. Раз... Трябва обаче да видим как ще се оценяват проектите. Има възможности. А... Примерно, плана за Африка. Не знам дали не можем да създадем екип от експерти, които да извършат оценка на проектите по InvestEU е, както и по проектите, предложени по плана Юнкер за Африка. É, é essencial evitar-se os conflitos de. по този начин ще избегнем конфликта на интереси. Именно заради това създаваме такъв екип от експерти за оценка на проекти ние искаме да има експерти от национални банки, които да оценяват проекти на техни конкуренти. Аз мисля, че в името на видимостта, на прозрачността, 35% за подобни партньори може да участва в това всичко да стане всичко, всичко да стане предвидимо. Да, но това може да стимулира инфлацията в недвижимостите. Примерно, имам предвид цената на квадратен метър жилищна площ в Лиссабон. По други причини, казва, по други причини отговора. La parole est maintenant à Robert. Думата има Роберто Роберто Гуалтиери. Благодаря. Благодаря на докладчиците за положителния подход, конструктивните изказвания. Очаквам измененията. Ще обсъдим евентуални разрешения е, за да продължим в духа на проведената дискусия. Искам да се върна към някои точки, които вече обсъдихме. Е, прословутия национален отдел – Съгласен съм, е, че трябва да предвидим е, някакви гаранции. Това е важно. Но нека кажем, че е, по дефиниция финансовите инструменти не са съвместими с целите на политиката по сближаване. Защо? Първо, защото държавите членки вече могат да включат финансовите фондове в финансови инструменти. Просто по друг начин се прави нещо, което вече е възможно. могат да се допълнят черти, да се предвиди допълнителен потенциал, включително съчетавайки операции с друга част от фонда за сближаване. Само по себе си ако ние го разработим правилно, може да се окаже инструмент за синергия и оповестяване на възможността да се разработят инструменти, с които да постигаме целите на фонда по сближаване. Неговите цели са разнообразни. Е, вече има доста чести припокривания и за това има финансови инструменти по различни фондове. Така че имаме известно подобрение. Е, обсъждахме нещата с колегите от Комисията по регионално развитие, но не съм съгласен с тези, които казват, че нещата са несъвместими, че това са две отделни неща и трябва да останат отделни. Благодаря на колегите, които се спряха на това. Ние търсим баланс. От една страна да имаме предвид натрупания опит от ЕФСИ, познанията от ЕФСИ и от друга страна е Европейската инвестиционна банка да има по-голяма роля за националните банки за насърчаване. Е, този баланс е на лице в текста, може да се подобри Съдейки по дискусията, почти сме го постигнали. Господин Торбалт е, е, съвсем правилно попита в духа на забележките на господин Тремоса. Е, трябва да се подобри качеството под натиска на политиката. Колеги казаха, че FC не е успех. FC беше огромен успех, но може по-добре да се съчетае количеството с качеството. Та логиката, логиката е от една страна е, имаме предложения за изпълнение на проекти. Първо, доколко се спазва европейското законодателство, комисията прави оценка на въздействието, прилагането на е, е, таблото с оценките, но има и друга преценка на комисията за инвестиционния комитет. Макар и да се упростяват проекти, се правят стъпки за подобряване на дъската с оценките. Тоест и политическото измерение не се е губи, няма просто разпределение на гаранции за партньори. Ние не искаме да правим това, но от друга страна е, трябва по силата на закона да има достатъчно ниво на гъвкавост и адаптация. В противен случай може да се попречи на възможността да се постигнат резултати. Твърде строг и бюрократичен механизъм. Според мен тук е, има баланс. Можем да чуем коментарите и да го подобрим, но това беше логиката и философията на нашите изменения. И накрая искам е, да уверя господин Карас, мисля, че той каза, не знам дали беше от негово име, че разпоредбата за отдел за държавите членки е възможност да се види дали това не е огледален образ на мерките по ЕФСИ за национални платформи. Ще се опитаме да подобрим това, но това е нещо, според мен, изключително важно. Благодаря. Благодаря на всички изказали се. Благодаря. Вие искате ли да зададете въпрос? Виждам, че има голяма готовност да се работи върху това. Ще имаме възможност да чуем и мнението на Европейската инвестиционна банка, защото сега чухме само да. комисията. Белязахме си. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря на двамата докладчици. Мисля, че нещата върват добре. И Надяваме се, че няма да бъде предмет на несъгласие между Европейската банка и е, комисията и че всичко, което ще засили еврозоната, ще бъде определящ фактор за засилване на инвестициите в Европейския съюз. Искам да кажа, че измененията трябва да бъдат внесени най-късно на 6 ноември 12 часа и се предвижда гласуване в нашата съвместна комисия на 3 декември. И така, сега вече ще приключим с първата част от заседанието и давам думата на Роберто Гвардини, който ще ръководи втората част. Благодаря ти, Жан. Преминаваме към една също много важна тема. Защо ми я няма тук в записките? Момент. Само. It's not in my channels depois. It was okay. Uh, good. Uh, so the the establishment for European създаване европейска функция за стабилизиране на инвестициите. Както знаете, това е един от основните елементи е, в дискусиите за създаване на Европейския финансов и паричен съюз. Сега вече разполагаме с текст. И сега им даваме думата на докладчиците по 5 минути всеки. Господин Бьоги започва. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, комисията представи това предложение в Европейския фонд за стабилизация и многогодишната финансова рамка. Може да се каже, че това предложение само по себе си съдържа необходими изводи от опита с управлението на кризите и дава отговор на очакванията на пазарите. Но за парламента е важно да се гледа цялостния контекст политическата стратегическа концепция за Европейския съюз във връзка с многогодишния бюджет. Разбира се, тези пакети са свързани, новите инструменти, които бяха обсъждани в понеделник и днес, към тях трябва да се даде и въпроса как можем да се справим с слабите страни, да, се, да ги управляваме по-добре, да постигнем устойчивост и как можем да стимулираме растеж и заетост, как да се борим с безработицата и каква условност трябва да бъде свързана с това, за да може в крайна сметка европейският бюджет да бъде прият в вида, в който искаме. Трябва да намерим достоверен отговор. Втора бележка. Връщам се на противоречивата инициатив, инициативен доклад от февруари 2017 година за еврозоната и бюджетния капацитет. Заглавието днес е по-различно, но съдържанието е, е свързано с този въпрос. Но това, като погледна какво е решило тогава в пленарната зала – и подготовката, степента на подготовка за финансовите кризи, когато и да дойдат. Но един урок трябва да а, научим. Дали е управление, дали са дългови кризи, дали са бежанци. В миналото не сме се занимавали проактивно с управление на кризи. Това е ясно. А гражданите имат право на това. В този инициативен доклад сме поискали ясни правила за един автоматичен механизъм за смягчаване на шока, ясни правила как и кога ще се плаща, при какви условия и този един по-дълъг период, както се казва, с неутрален бюджет. Дискутирали сме предложение за управленската структура. И като разгледаме предложенията на комисията, да, това е едно внимателно предложение. И когато гледаме съображенията и цялостното развитие на, тя, на концепцията за фонда за стабилизация, ми се вижда, и много често се среща, бихме могли, би трябвало, искаме ли или не искаме. Да, разбирам, че им, в съвета има различия. Половината държави членки подкрепят предложението, а друга част, горе-долу 14-15, държави членки са отворени за дискусия и трябва да бъдат обсъдени доста въпроси преди някоя друга държава да мине в другия лагер. И накрая ще кажа, че по мое мнение, и по наше мнение, не става въпрос да се каже да или не. Става въпрос само за въпроса как и кога. И ако вземем някои отделни предложения, които са включени в общото предложение на комисията, е, трябва да помислим за някои изменения. Да знаем, че тези 30 милиарда е само 0,3% и с такива финансови средства може да се смекчат шоковете на по-малки държави, но не и на по-големи. Второ, експертите, с които се консултираха, консултирахме, ни казаха, че критерият за активиране е разумен. Трябва да работим по ясно дефинирани условия и да постигнем автоматизъм, а да няма дълги дискусии, в които всички да се изложим месеци наред с а, тази конструкция, с механизма за активиране, вероятно има възможност е, да се преговаря за един такъв инструмент и да се постигне стабилизиране на инвестициите в една такава кризисна ситуация. Същевременно, държавите, които имат проблеми, те не бива да губят инвестициите в тръбопроводи и по този начин да бъдат смекчени шоковите ситуации за тях. Сега, ако разгледаме въпроса за вноските. Имаме инициативен доклад, имаме вноски на държавите членки, говори се за приходи, как, как ще бъдат финансирани гаранциите, тези 50 милиарда евро, има най-разнообразни възможности. Да, може би трябва да се включи и една част от печалбата на Европейската централна банка. Това е свързано и с еврозоната. И смятаме, че има разумни предложения за изменения, за които, можем да се консулти... за които можеше да се консултираме и преговаряме. Това не е просто идея на двама докладчици от две различни политически групи. Приключвам, господин председател. Имаме нужда от дългосрочна застрахователна система, осигурителна система, защото човек, държавата плаща вноски, изпълнява критериите и получава помощ в кризни ситуации. Клаус Реглинг, който беше попитан за този инструмент в Европейския съюз, го подкрепи и също и френски и германски учени, които идват от различни економически е, школи, подкрепиха тази посока. Международния валутен фонд ще има последната дума, когато ста... не... не става въпрос само за кризни ситуации в държави членки, които са участвали в създаването на програмата, защото за нас това би било преклено упростено. Благодаря, Перванш Перес. Благодаря, господин председател. Ето, че отново се връщаме в същата посока на доклада, който вече разработихме с Раймер Бъгер, но при малко по-различна обстановка – е, обстановка, при която причините за съществуването на инструмент, е, който ще обсъдим сега, нараства с всеки изминал ден. Е, защото става ясно, че без автоматичен стабилизатор, както вече посочихме в предходния ни доклад, еврозоната може да преживее критични трусове. Причината за този инструмент, който комисията предлага, е един от стълбовете, които посочваме в доклада, а именно асиметричен шок. Спряхме се и на въпроса за конвергенцията, за симетричните шокове, но не това е предмета на този инструмент. Този инструмент е предназначен за наличието на асиметрични шокове. Освен това искаме той да бъде автоматичен стабилизатор. Това трябва да бъде нишката, която да ни води. Според това, комисията предвижда а, критерии, при който се натиска с спусъка на този автоматичен стабилизатор. Развиват се различни критерии, трябва ли да включим други, свързани с намаление на складови наличности, неплатени разходи и така нататък. С Райман Бюгер аз поделям идеята, която провери Международния валутен фонд, а именно двете идеи, предложени от комисията – от една страна е, съпоставка на изтеклото 3 месечие от 15 предходни години процент на безработица и от друга страна увеличение от повече от 1% през 3 е, месечие от една година на друга е критерий за пускане в действие на а, е, този фонд. Обаче има съмнение. Ефективността на този автоматичен стабилизатор – няма да се връщаме към е, дискусиите ни, които бяха както педагогически, така и идеологически. Възниква въпроса, когато се намесваме с автоматичен стабилизатор, ние сме по-ефективни, действайки върху предлагането или върху търсенето. Комисията направи предложение, което се основава на подкрепа на предлагането, с намеса е, за подкрепа на е, публичните инвестиции. Но на други места ние разполагаме с инструменти, за да го постигнем. Те не се равняват само по еврозоната или по е, обменния курс. Но ако подкрепяме обаче търсенето, за момента не разполагаме с никакъв инструмент. И няма да разкривам дълбоки тайни на разговори, които съм водила, подготвяйки доклада, искам да ви кажа какво говорихме и какво си казахме с Олаф Шолц. Бях силно впечатлена. Там тя каза, че предвид положението в Германия, какво да даде възможност на Германия да преживее кризата при възможно по-добри условия, отколкото в други държави членки, да се използва излишъка. Там се е използвала излишъка. Тоест, продължаваме да прилагаме автоматичния стабилизатор за обещетенията за безработни, без е, да се отразява това на вноската да се създаде механизъм за подкрепа за обещетения за краткосрочна безработица. И за това смятам, че трябва да подемем тази дискусия. Знам, че тя вече се води в съвета е, с, с е, е, различни представители на държавите членки. Харма и Бъер сега използва академична подкрепа или международни институции, към които често се обръщаме, смятам, че трябва да разгледаме това, което се казва. В нашата комисия се спираме на различни елементи, които са важни за дискусията. Ето кои са те накратко. Изграждайки част от този инструмент, ние се вдъхновяваме, без изцяло да възпроизвеждаме улеснения, които са създадени от страни извън еврозоната, улеснения за баланс на плащанията. Та, когато дадена страна се присъедини към еврозоната, парите, които са предвидени за тях в улеснението за плащания и за баланса на плащанията, ще се прехвърли за подкрепа на този инструмент. Предложението на комисията има леко критичен аспект. Какво става, когато 30% от наличните средства са използвани? Мимоходом отбелязвам, че това означава, че Максималната помощ за държава членка е 9 милиарда. Какво става, когато се изчерпа този фонд? Именно тук е, трябва да стане връзката с бъдещия европейски механизъм за стабилност. Няма да говоря повече от това. Мисля, че задавам въпросите, които трябва да обсъдим. Надявам се е, дискусията, която ще започне да ни е, подхрани, да се потърси баланс в предложението на комисията, защото това е предложение за подкрепа и защита на публичните инвестиции, Та, това да стане след нашата работа система за насърчаване на търсенето и система за допълнителна застраховка при безработица. Благодаря на докладчиците. Първият докладчик от сянка от бюджет колегата Сантос. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Имахме, ако имахме по време на кризата такъв инструмент, може би нямаше да има чак такива ужасни последствия. Но това, че имаме този инструмент и това предложение на комисията, наистина струва злато. Въпреки, че това е за 10 години по-късно. Но, както и да е, господин Бък, госпожа Берес, работиха за да подобрят това предложение на комисията. Защо имаме нужда от този инструмент? По две причини. Най-напред, ако има някаква криза, ще може да използваме инструмента, да направим така, че инвестициите винаги да бъдат финансирани. И след това, така изпращаме едно ясно послание на пазара и на външния свят, като казваме, ето на, ние сме направили заключение от кризата и ще бъдем в състояние да се справим с следващата. Ще има такава, не се знае кога, но ще бъдем готови. Може би е, да сме реагирали по-бързо, колкото трябва, но мисля, че това е добре да, да имаме такъв инструмент. Освен това, важно е и автоматичен характер на този инструмент. Иначе без него този инструмент ще загуби потенциала си. 30 милиарда за, общо за еврозоната може би не е достатъчно, може би общо, земеделската политика ще бъде ограничено. Една кратка забележка. Това е един инструмент, който е извън а, тавана на тези предвидените ресурси. Така че мисля, че ще трябва да се върнем към собствените ресурси и когато мислим за тях, може би ще трябва да се промени тавана на собствените ресурси, а не ресурсите на а, финансовата рамка. Така че автоматиката е добро нещо, количеството не е достатъчно, но това, което липсва, аз се, съм съгласен с това, което каза колежката, за безработицата. За първ път имаме възможност да имаме такава гаранция, все повече страни гледат на това с добро око и мисля, че парламента ни ще сбърка, ако не запише това в, в, в, в своя документ. Сигарет Морисън. Благодаря, господин председател. Добър ден, колеги. Първо, от името на ЕКОНТ искам да благодаря на господин Бьоги и госпожа Берес, докладчиците, за това, за тяхната работа, която започна миналата година с доклада за фискалния капацитет, одобрен от парламента. Оценявам факта, че колегите в доклада искат редовни доклади от страна на Комисията към Европейския парламент. Мисля, че всички трябва да защитаваме тази позиция, т.е. силната роля на парламента в тази структура. Съгласен съм и с елемента за условността. Разбира се, условността трябва да е ясна, тя трябва да е макроекономическа и политически важния елемент, който предвижда доклада условност с оглед европейските ценности и правовата държава и изключване на помощта за държава, която, за която е задействана процедура по член 7. Това е политически елемент, по който трябва да намерим общо решение през следващите седмици. Сега искам да насоча вниманието върху някои точки, които смятам, че трябва да бъдат дискутирани допълнително с колегите и докладчиците. Също спешните случаи, но за мен това не означава, че това трябва да замени съществуващата фискална, фискална законодателност. Тоест, изпълнението на тези критерии трябва да следва изпълнението на правилата за фискална дисциплина. Да, само ако се спазват правилата, това може да стане. И тук има ли препратка, и това е въпрос към докладчика, има ли такива, такава препратка към задължителните критерии им в тази програма за спешни случаи? Има ли такива, такава препратка? Предложението на комисията включва концепцията, че плащанията ще бъдат изпълнявани при наличност, най-вече от Фонда за стабилизация. Докладчиците са заличили това условие и въпросът е откъде ще дойдат плащанията, ако, те не, ако няма наличност. Връщам се към първоначалното предложение на комисията. Да, ще бъдат правени плащания, но ако има наличност и този застрахователен осигурителен механизъм, който също е силно обсъждан, беше силно обсъждан, когато приемахме доклада за фискалния капацитет и нямаше мнозинство по този механизъм. Затова и той не беше и прият. Какво смятат докладчиците и защо сте заличили този елемент на доброволност? Първоначалното предложение на комисията имаше доброволен елемент за този механизъм. И последно, обема трябваше да бъдат 30 милиарда, а сега има увеличение на 55 милиарда. Откъде ще дойдат парите? И заключение, ясна условност, ограничение и ясни условия за, фон, за програмите спешни случаи. Това са моите забележки. Тук има съответствие, не е допълнение. Берн Колман. Само, че говори без микрофон. Ако може ораторите да си включат микрофона. Благодаря. Ще говоря една минута на немски. Уважаеми господин председател, ще бъда кратък. Този инструмент може да бъде не, от техническа гледна точка от, отличен, но изхожда от един изцяло грешен принцип. Проблемът е валутата евро. А в този контекст а, това е грешно. През годините а, въведохме много неща, а те не действат. А че не действат, а, става ясно от това, че трябва да въвеждаме нови инструменти – трябва да бъдем смели наистина да се вземем с проблемите на еврото, защото тогава ще можем да се изпестим а, много неща. И сега давам думата на моя колега Бернт Луке. Благодаря. Моят колега ми остави една минута, а пък имам да кажа много неща. Е, този закон, проекто закон и сега ще се отклони от дипломатически език на колегите, е най-лошото, което сме чели от комисията. Той не е премислен, действа срещу пазара, нещо напомня на социалистическото планово стопанство и е, дори е пълен с лъжи. И много съжалявам, че двамата докладчици не са коригирали предложението на комисията в тази посока. Също така ми липсва, без да ви подозирам тук, без да ви обиждам лично, ръката на ЕНП. И защо казах, че този доклад е изпълнен с лъжи? Трябва да бъде инвестиционен механизъм за големи асиметрични шокове. Но мотивите са, са финансовата криза. А пък финансовата криза беше симетричен шок. Тя засегна всички, е, всички държави на Европейския съюз и то негативно. Тук няма асиметрия. И тук да говорим сега за симетричен шок в съображенията, финансовата криза да бъде наричана асиметричен шок, това не е вярно защото тук имаме нужда от гаранционна политика. А Кохезионната политика се нарича асиметричен шок. Обаче финансовата криза не беше такова и този законопроект изобщо дори не си прави и труд да дефинира този асиметричен шок. Проекто законът също действа срещу пазарното стопанство, защото механизмът на лихвите трябва да бъде изключен, е, като трябва да се плащат субсидии за лихви. Това е планово стопанство, защото се налага автоматизъм, който изобщо няма намерение да държи сметка за рентабилността на инвестиционните проекти. Става въпрос само за обем, независимо от това дали тези инвестиции въобще се рентират. Това изобщо няма нищо общо с пазарното стопанство. Съгласен с, не съм съгласен с колегата Бьоге, а пък и Перванш Перес каза нещо подобно, че тук има механизъм за активиране, който е премислен. Напротив, ако говорим за безработица, тогава не става въпрос за шок, а става въпрос за способността за реакция на дадена економика. И тъй като трудовите пазари са или гъвкави, или не са достатъчно гъвкави, това означава, че шок за дадена държава с гъвкави пазари може да бъде преодолян по-лесно и ще има по-малък ефект върху безработицата. Ако в дадена държава няма структурна а, реформа, ако пазарът не е гъвкав, това няма да бъде така. Тоест, заеми ще получат държави, които са си напи... не са си написали домашното. Тук задаваме грешни стимули. И господин председател, последно, изобщо не се държи сметка какво ще бъде съотношението между стимулирането на обществени инвестиции, които ще симулират европейската добавена стойност и частни инвестиции, финансирани от Европейската инвестиционна банка. И това въобще не се взема предвид. Ето защо моята оценка за проекта е, че е непремислен срещу пазарното стопанство и съдържа неверни твърдения. Thank you. Thank you for I mean, giving to us socialists a hope because apparently I... За социалистите, според вас, Международния валутен фонд е социалистическа организация, Съединените щати са социалистическа страна. Всяка страна, където има автоматичен механизъм за стабилизиране е социалистическа. Живеем в социалистически свят. Не знаехме, но винаги е хубаво човек да научи нещо. Урма Спайт има думата. но, со... От името на либералите отсъства. А, следващи изказващи. Благодаря, господин. Debate, uh... Това предвид последното изказване. Това е последното изказване. В либералната група дискусията беше чувствителна. Знаете, че има различна чувствителност в групата на либералите. Ние сме от различни култури, от различни страни. Искам да кажа, че приоритет за либералите е целта на инициативата. Трябва да имаме предвид макроекономическите условия и условност. В смисъл, че в доклада трябва да се включи онова, което обсъждаме споделяне на риска и намаляване на риска. Това е рамката, за която говорим. Много членове на моята група са чувствителни на факт, към факта, че трябва да има връзка между структурни реформи и, и е, спазване на данъчния код и Искам да ви напомня, че сигурно си спомняте, че в САЩ преди няколко години президента Обама гарантира е, дълговете на General Motors, обаче не гарантира други. В край на 19 век, когато са създавали Съединените щати, са обсъждали въпроса при какви условия да има федерален дълг на ниво на Съединените щати. Условието е да няма гаранции за дълга на който и да било щат. Нека да е, се върнем в нашата дискусия именно на това. Да видим доколко можем да разработим идеите си. Много е, членове на моята група искат да се постави условие преди да е, се включи този фанд. Оставям две минути. Председателя, благодаря. Хорхе Соле за зелените. Благодаря, господин председател. Е, е, с, с ваше разрешение ще възползвам ще, ще, ще се възползвам от времето на колегата Ламберц. Това е, е, е кредит ли е или безлихвен заем? Грант, безлихвен заем е отговора. Добре, добре, една секунда. Искам е, набързо да се спра на два въпроса. Първо, размера. Ние също смятаме, че 30 милиарда от 2001 до 2027 година е твърде скромно, твърде недостатъчно, ако целта е Европейския съюз да има инструмента за борба срещу асиметрични шокове. Ето защо ние искаме нивото да бъде поне 1% от БВП на еврозоната. То е с 120 милиарда, което означава грубо е, двойно повече от това, което са докладчиците предлагат по изменение 19. Освен това, ние сме е, е, за безлихвени заеми към кредитите, защото тези безлихвени заеми много по-чувствително се отразяват на стабилизацията. Второ, на какви условия трябва да отговарят. Освен е, спазване на данъчните правила, трябва да имат възможност за социални и екологични условия, за избор на проекти. Например, е, междинните е, цели по 2021 година и освен това спазването на закона също трябва да бъде едно от условията, които да се спазват. На трето място по показателите. Ние смятаме, че е, показателите, е, ако трябва да се използват като достъп до програмите и обмена и, и, и размера на сумите трябва да се преразгледат. Условията са прекалено ограничителни, особено за държави членки с висока безработица през последните 16-3 е, месечия и е, изкуствено високи средни стойности за последните 5 години. Според нас едно условие трябва да е достатъчно, за да има достъп до инструментите или поне да изключим държави членки е, с безработица над е, средните стойности за Европа. Те не трябва да отговарят на две условия. И накрая, по естеството на инвестициите, Разбира се, че нашата група смята, че трябва да има озеленяване при инвестициите, които да бъдат допуснати до това финансиране, както и да се предвиди възможност за включване на е, социални съображения, съображения свързани с заетостта, когато се извършват инвестиции. И накрая по публичния дълг. Е, според нас е, размера на сумите, които се отпускат на държавите членки чрез този инструмент, трябва да бъдат изключени при изчислението на публичния дълг за да се изключат публичните инвестиции от е, цикъла на живот. E, Благодаря. Има ли представител на ГУЕ? E? Няма. Добре. Не виждам и Европа е, на свободата и демокрацията. Е, Нев Маркодзани. Благодаря, господин председател. Съвсем кратичко. Опитвам се да разгледам точките, за които смятам, че това предложение не е предложение, което може да реши проблемите в рамките на еврозоната. Струва ми се, че това е една от многото опити, които са направени в миналото да се реши един проблем, който е структурен и, и това е все едно да лекуваме тумор с аспирин. Три основни въпроса. А, споделям това, което казваше колегата Люк по... за това, че това е един, такъв един инструмент, не е не е само подходящ за да поеме асиметричните шокове, но и не е подходящ и функционален да поеме това, което беше този шок от голямата криза, който не беше симетричен, но е, обхвана цялата зона и с различно, различен ефект, но това беше шок, който засегна цяла Европа. И второто нещо, пак се прави опит с един данъчен инструмент да се решават да се реши част от проблем, който в една нормална страна в нормалните страни се решава с валутната политика. Много централни банки, имат в особено задачите си да следят равнището на заедост, да реагират когато това не, не се връзва с очакванията и се опитваме да решим един проблем с друг инструмент, който не е ефикасен. Още, една, още един въпрос, това е условността да се справим с този инструмент. Това ще го направи неефикасен, защото по случай на нужда дори държавите членки ще се колебаят да използват този инструмент. Това е очевидно. И последното, още веднъж пак се прави опит да се засилят, да се увеличат участията на държавите членки, особено тези, които през последните години подкрепиха е, е, институциите с инструмент, който обективно не е в състояние да решава проблемите, структурните проблеми, които днес еврозоната трябва да решава. Благодаря. Thank you. Uh... Благодаря. KHDI, господин Бон и господин Фернандес. Друг? Калвейшен Бон. Благодаря, господин председател. Три идеи. Да не отнемам времето за изказване на другите колеги. Е, наистина, финансовата криза беше симетричен е, шок за Европа и за еврозоната. Но в рамките на еврозоната ефекта беше асиметричен – отраженията бяха асиметрични, именно тук трябва да ние да се намесим. Нашите испански колеги от Алди говориха за Детройт в Штатите, но Калифорния също беше пред фалит и Калифорния също беше подпомогната благодарение на намеса от страна на федералното правителство, което дори стигна до там да купи и химикалка за губернатора на Калифорния. Но аз не искам по чисто етични причини искам да издавам е, смешните суми. Зная, че бюджетът е вече е достатъчно смешно нисък, но като си помисля, че половината от това, което беше е, отделен за Ирландия по време на кризата, ще има ефект, стабилизиращ ефект за следващата криза, просто няма смисъл да говорим за това. Пък и всичките въпроси, които са свързани с автоматичния характер и отражението върху социалните аспекти, това ме притеснява много. По отношение на търсенето, това би означавано да се е, засилят, е, засили социалното безпокойство, когато, например, има постоянно засилване на е, бедността. Но аз приветствам докладчиците, които ми позволяват да науча много. Благодаря. Благодаря, господин председател. Да, аз мисля, че най-важното това предложение, както каза Перваш Белес, е автоматичният характер на този инструмент, на този стабилизатор. Това е една система за гаранция на инвестициите. Но трябва все пак да си даваме сметка, че една инвестиция по принцип предполага един доста дълъг период, подготовка на програмата и така нататък. И считаме, че това е нещо като застраховка за инвестициите. Това би означавало че ще загубим то именно автоматичния аспект преди на системата, защото сроковете по някой път се продължават, има закъснение за влизане в сила и момента, в който тези фондове наистина ще бъдат инвестирани. И както каза колегата Десади, за да се гарантира автоматичния характер на инструмента, не трябва и европейските финансирания да отидат за инструмента, а за потреблението, за да може ефекта да бъде пряк, за да може наистина това да бъде една система, позволяваща да се борим срещу безработицата, да помага за консумацията и да се гарантира автоматичен характер на системата. Сега, ако едновременно с това искаме и система, която е стабилизираща благодарение на инвестициите, както говорихме преди, трябва да запазим в програмата и инвеста един антицикличен профил, като се използват гаранциите, което да позволява на този инструмент да си запази антицикличния характер за частните инвеститори, за да може инвестиции да се извършват по-бързо и да може автоматичният стабилизатор да бъде предвиден за потреблението, за да се получи този антицикличен ефект, който ние целим. Благодаря féliciter nos deux rapporteurs qui... Искам да приветствам нашите два, два, нашите два докладчици, които вече от 3 години е, работят усърдно по една задача, която е от изключителна важност. Усилията им трябва да бъдат подкрепени, експертизата им и анализа, който правят, е, заслужават уважението, но съм разочарован от предложението на комисията, защото още веднъж Европейския съюз слага на масата един инструмент, който не е на висотата на предизвикателствата. Това, което е управлението на еврозоната, ние имаме един валута, имаме един валутна политика, но имаме отгоре допълнително националните политики. И тук става дума за управлението на еврозоната, което остава, тя остава доста крехка, има много рискове и 30 милиарда изобщо не могат да покрият съответните рискове. Ако утре избухне криза, 30 милиарда са абсолютно нищо, трохи. Но нека да се приготвим да, за такива времена и да си дадем политическите средства, за да се справим с такива ни обстоятелства. Но благодаря и приветствам нашите докладчици. Те ще направят всичко, което е по силите им, но все пак това, което ние трябва да кажем на нашите правителствени и държавни ръководители да сменят системата. Разбрах, че имаме само 5 минути, така че аз няма да се изказвам, защото колегата вече каза много от нещата, които исках да кажа. Това са просто технически бележки, способността за балансиране на асиметричните шокове. Да. Става въпрос наистина за автоматичните стабилизатори, които трябва да се задействат. Също така приканвам докладчиците да вземат предвид най-ефективното средство за изпълнение на тази задача – комисията бързо, защото трябва да дам думата и на докладчиците. Благодаря, господин председател. Искаме да благодарим на двамата докладчици за положителния подход на тази инициатива на комисията. Ясно е какво е заложено тук. Това е първата конкретна стъпка на европейските институции, за да създадат един общ механизъм като израз на солидарност между държавите от еврозоната, които се сблъскват асиметрични шок, шокове и механизма за приспособяване. Това е бърза система, автоматична система за държави, които се сблъскват с нещо извън техния контрол, преди е, да им е необходима структурна, структурна програмна помощ. Този механизъм а, трябва да балансира асиметричните шокове, които са ставали и ще стават. Източноевропейските държави, които имат проблеми с съседите, държавите от еврозоната и трябва да бъдем готови за това. Проекто докладът на Европейския парламент задава дневния ред и когато говорим по точката за подпомагане на безработицата, в някои столици това се превръща в основна точка, по която съветът се ангажира, ангажира с тази инициатива. Комисията работи много конструктивно, работи в тази посока. Трябва да вземем предвид правните основания и, и да не позволим а, тази насоченост към безработицата да не влезе в конфликта с автоматичния механизъм но мисля, че ще последваме парламента и държавите членки в тази посока за размера на бюджета. Това не е единствения инструмент, с който се борим срещу кризи за стабилизиране на публичните инвестиции. Преди държавите да бъдат засегнати от кризата, трябва да видим какви са възможностите по настоящата МФР това може да играе разумна роля в стабилизирането на функцията за 10% публични инвестиции. Мисля, че това е част от решението и първа стъпка в нужната посока. Приветстваме също така много ясното изявление на госпожа Берес за условията за активиране. Приветстваме това и критериите за допустимост. Трябва да гарантираме, че този механизъм ще се активира за най-добре управляваните от фискална гледна точка държава. Благодаря на Европейския парламент за тази инициатива. Благодаря. Кой иска да започне? Благодаря, господин председател. Първо, при гласуването по инициативния доклад, моята група не гласува единодушно, И аз много се радвах също и на позицията на ЕНП, защото тя е, според мен е вярна. Що се отнася за Европейския валутен фонд и Клаус Реглин, който е експерт. Аз съм говорила и с професор Фурст от Мюнхенския институт, с господин Мауро, но аз не съм експерт, малко съм учил економика – но знам, че економиката не е природоматематическа наука. За спешните случаи. Вижте инициативния доклад. Там пише Сикрет Муризан. Значи, този, е, този кодекс за спешни случаи се приема с законодателна процедура. Да, това е връзката и не може да се каже и по-ясно. Ето защо ние трябва да вземем този механизъм за активиране като фактор за справяне с безработицата. Нашите експерти казаха, че ако искаме да имаме автоматичен механизъм за задействане, тогава това трябва да бъде обяснено най-ясно. Ако не го направим, няма да, този механизъм няма да сработи. Това, което ние сме направили тук, е с изменения. Това не е гласуване за, за осигуровка срещу безработица. И е, по, този, по тази точка спора продължава. Това сме го сложили извън скобите в инициативния доклад. Тук никой ли няма да интерпретира? Не, не чувате превода ли? Какво? За страховката срещу безработица ще цитирам експертите. Да, казват те тогава на английски. Тази застраховка срещу безработица –